Започваме с е, едноминутните изказвания, казва председателката. Едно изявление преди да приключим сесията. Изявлението е от името на групата на Обединената левица. Получила съм искане Яромир Кохличек е, да стане член на Комисията по промишленост и енергетика, както и член на делегацията за парламентарно сътрудничество ЕС Украина. Има ли възражение? Ако няма, господин Кохличек ще бъде назначен на тези